депутати от плащанията. Първото обаче е по доклада на господин Ставарикакис. Аз съм допълнителен член на Комисията по регионална политика и съм участвал, доколкото ми позволява да, възможностите в техните заседания. Трябва да кажа, че в тази комисия се започва да се мисли за синергии за по-добро оползотворяване на финансовите средства това не са чак толкова нови неща. Новите подходи вече са предлагани от Европейската комисия. На първо място обаче трябва да се постигне съгласие между държавите и комисията. Националното правителство ще сключи договор с комисията за освояване на средствата по фонда а, те шест точки, които са в предложението, не са нищо революционно. Хубаво ще бъде социалния фонд да не се отделя, да бъде част от кохезионния. В а, доклад обаче това се разглежда като контрадействие, противорящо на синергията. А, има едно предложение, което обаче искам да похваля – това това е предложението на господин Савракакис да се слеят всички фондове в областта на селското стопанство. Според мен това малко проблематично към днешна дата. Както знаете, сроковете за а, средствата за, финал, за селското стопанство са различни. А, 10 години, а тук ние говорим за другите фондове, те са по 7 това е доклад, който ще се приеме в февруари месец. Затова призовавам докладчика да помисли по какъв начин да се постигне синергичен ефект, че в а, а, втория стълб а, за регионалното развитие а, по отношение на селстопанските средства ние имаме възможност да видим, че селстопанските средства не се оползотворяват. 75, 70% през 2009 година не са оползотворени напълно. Парите ще отидат в плана за възстановяване. 2010 се опитаха да наваксат, но сега знаете, че коригиращия бюджет, който е изготвен от господин Сибиен, пак взема пари от Фонда за регионално развитие и ги препраща към Кохезионния фонд. Затова предлагам да се доработи по-добър синергичен ефект между втория стълб, а именно регионалното развитие и кохезионния фонд. А, добре е да се постараем да засилим синергията. В края на краищата, ето днес има заседание на Комисията по регионална политика и там представители на различни организации представят какви са различните затруднения поради разликите в, в системите за управление и в резултат от това в различните държави а социалния фонд и кохезионния се третират по различен начин. Според мен обаче доколкото аз разбирам нещата, ще останем в това положение. Ще трябва да подобряваме ко- координацията при съществуващите правила за фондовете. В бъдеще, ако Генерална дирекция Реджи подобри сътрудничеството си с структурните фондове по втория стълб, то тогава може би ще можем да получим така желаните синергични резултати в бъдеще. Благодаря. Благодаря ви. Колегата ни е вещ експерт по политиката в тази област и следи отблизо освояването на кредитите и както припомни, преди малко, в редица страни затрудненията в бюджетната сфера пораждат и допълнителни тежести в освояването на структурните фондове. Е, все по-трудно се намират проекти. Логан. Благодаря. Е, отдавна разглеждахме петия доклад за кохезионната политика и въпреки различни други бележки смятам, че е, той е добър. Казва се, че след 30 година всички региони трябва да могат да кандидатстват структурни фондове. Вежда се преходен статут на регионите, които имат е, БВП, което е под е, 75% от средното. Казва се, че социалния фонд трябва да стане част от регионалната политика. Това според мен е важно. Говори се също така за синергиите между всички фондове, включително структурните. Това е нещо, което заслужава да бъде разгледано подкрепям господин Годманеш, че в момента не трябва просто да се слагат на едно място финансирането на развитието в селските райони с кохезионната политика веднага. Мисля, че това е нещо, което за сега трябва да има друго предназначение. Благодаря. Господин Годманис, искате ли да реагирате? Не. Добре. Значи, всъщност тук, тук има два доклада по структурните и кохезионните фондове. Ако обичате. Втория подход е много по-строг. господин Гарига вече каза, ние всички че Тем Financial Times, ама само уводната статия. А сега, по отношение на а, доклада на от генерална дирекция Реджи, а, аз за направих предложения, които са чисто финансови. Първо, можем да видим, че е, прилагането е поне два пъти по-лошо, отколкото е било до сега. Няма кой знае какви положителни новини. За съжаление, в някои държави членки, виждате досиетата, се, е, показ... се появяват големи разлики. Например, на социалния фонд над 75% от държавите членки са под средното, а средното е само 19,9%, а сме вече в петата година. Кохезионния фонд и регионалния заедно 57% под средното и средното пак е 19%. Но най-лошото, което искам да покажа е в точка трета от предложенията. Проблемът е, извинете, в точка четвърта, проблемът е, че разликата между добрите и лошите държави за, а, при регионалния фонд е 2403%, което означава 2,5 пъти по-лош процент на освояване в държавата, която се справя най-зле в сравнение с най-добре справящата се, а при Кохезионния фонд разликата е трикратна. Ако погледнете месечните разлики в някои държави, просто са зациклили абсолютно, а през 2010 на практика нямат никакъв европодход. Може да има проблем свързан с кофинансирането, но трябва да кажа, че не само това е причината, защото виждаме, че лошите резултати се явяват за държави, които нямат бюджетен дефицит и при такива, които вече са натрупали значителен държавен дълг. Сега, за съжаление, не мога да кажа кой знае какви положителни е, неща. Надявам се 2011-2012 да се окажат годините, в които да можем да подобрим положението. Комисията казва, че процентът на допуснатите грешки в отчетите пада от 11 на 3%. Това е цената, която ни струва времето, защото системата, която е на три нива за сертификация, проверка и заверка на отчетите, отнема време, но това е система, която пък дава по-малко грешки. Това са моите коментари извън предложенията ми. Като предложение предлагам само да се предложи в писмен вид на Генерална дирекция Реджил какви са цифрите, да се види каква е голяма разликата между отделните държави членки, да се види какво е подобрението което а, се очаква за 2011 и ако се одобри изменението за бюджет 2010, може би също ще има по-добри резултати, което ще го видим по-нататък. Благодаря. Благодаря, скъпи колега. Ситуацията с кохезионните фондове е малко по-различна от тази с структурните и противно на очакваното не точно страните, които изпитват най-големи бюджетни затруднения, са лошите ученици в освояването на кредитите. Вашия анализ е наистина интересен. Никой не поиска думата. Припомням, че това са доклади по становище за Комисията за регионално развитие. На 17 в 10 часа изтича срока за измененията. Ще гласуваме становището на заседанието на 27 януари. На другия ден ще гласуват в комисията Реги, за да може да се гласува текста на пленарното заседание през март. Последна точка от днешното следобедно заседание. Другите ще разгледаме утре от 9 доклада на господин Гуалтиери и госпожа Нейнски по годишния а, доклад за общата външна политика и политика за сигурност. Господин Гуалтиери. Благодаря, господин председател. Това становище а, тази година е подписано от мен, но разработихме заедно с съдокладчика госпожа Нейнски и е посветено на, на бюджетните аспекти, свързани с доклада за, на парламента по общата външна политика и политика на сигурност. Ние се съсредоточаваме върху последното развитие в тази област в светлината на споразуменията от Мадрид и изграждането на Европейската служба за външна дейност. В становището се подчертава значението на споразумението, което позволи да бъдат идентифицирани а, някои линии, и да се идентифицират на малко трите основни е, стъпки към по-голяма прозрачност и по отношение на мисиите. Нашето е, мнение, което е изложено в становището, е, се отнася до въпроса за информациите, които се предоставят на парламента по отношение на военната, военните аспекти на ОВПС или на, да, на ОВПС, парламента да има правото да получава информация за политиката на Европейския съюз, за разходите и ако ще за частта, която е отразена в националните бюджети и бюджета на Европейския съюз участва в финансирането на военната част от ОВППС, както е скрепено в договора. Тоест, не само администриране, всички военни разходи и за това е справедливо парламента да получава надежна, адекватна информация за разходите, за цената на всички военни мисии, които се ръководят в рамките на ОВППС или които се съфинансират. Това са основните аспекти в становището. Има някои по-конкретни, например, ролята на специалните представители, когато се назначават извън собствения бюджет на ОВППС, Там изискаме също да има видимост и по-общо е, всичко, което е свързано с ОВППС, но извън конкретния бюджет за ОВППС. Всички инициативи, е, които са свързани по някакъв е, начин с общата външна политика. Например, е, допълнителните разходи за външна дейност. И мисля, че това, ако се гарантира информация за тях, така ще имаме е, още един инструмент за прозрачност за, по отношение на бюджетата на общата външна политика и политика за сигурност. Благодаря и искам да приветствам Хуан Колон. Моля да го аплодирате. Хуан беше координатор на групата на социалистите преди няколко години, когато аз играех ролята на Сидония, бях докладчик по бюджета и тогава отхвърлихме бюджета и успяхме да постигнем промяна на финансовата рамка и да наложим правомощията на парламента. Та сега е председател на Сметната палата на Каталония и ни липсва тук в бюджетната комисия. Опитваме се да се справяме без него. А, мисля, че той липсва и на е, Работническата социалистическа партия в Каталуния. Много се радваме да те видим, Хуан. И втория докладчик по темата Надежда Нейнски. Благодаря, господин председател. Аз е, имам много малко да добавя към това, което каза моя колега господин Галтиери. Е, Искам само още веднъж да привлека вниманието на основната причина, поради която бях, беше приета от парламент или поне парламент е готов да приеме новата номенклатура по начина по който беше предложена от комисията, а именно причината е, че повечето от трансферите, които се, са свързани с бюджетни кредити за плащания, които не са от политически характер, а проистичат от изпълнението и някои от тях се нуждаят наистина от бързо изпълнение, поради което считаме, че предложението направено от комисията е добро и приложимо. Стремежа ни е бил, както подчерта и господин Галтиери, наистина да гарантираме прозрачността при финансирането на отделните мисии, като се запази ролята на парламента в контрола на политическата част, която тези мисии изпълняват. Искам да обърна внимание върху още един елемент, а именно, че убеждението, че сферата на влияние на ОВППС излиза извън рамките на единствения член 1903 от бюджета на Европейския съюз и че някои елементи на ОВППС се разпространяват и в други инструменти. Като примери ще дам специалните представители на Европейския съюз или инструмента за стабилност, роля, които служат за укрепване на целите и мисиите на общата външна политика и политиката на сигурност в Европейския съюз. Общото ни е, становище, че наистина се, с тези промени, които бяха направени, които са отразени в становището, ние се надяваме, че това ще допренесе както за по-голяма прозрачност, така и за много по-сериозен контрол от страна на парламента върху общата външна политика и политика за сигурност. Благодаря ви. Надежда. de parole. Благодаря, Надежда. Няма други желащи да се изкажат. Благодаря на колегите. Очевидно е, ясно е, че следващата година този доклад ще бъде по-значителен, но ни, нищо не ни пречи на нашата комисия да участваме на, в празника на службата за външна дейност, празник, организиран недалеч от тук, с една много важна реч, която ще произнесе госпожа Аштън. И наистина, съгласно политическата цел, която всички ние си поставяме, тази служба може да работи пълноценно. Благодаря на всички колеги, на господин Гуалтиери, на госпожа Нейски, на другите, които работиха за ускоряване на политическото споразумение, включително и на законодателния пакет. Мисля, че постигнахме добро решение. Следващата година, драги колеги, надявам се, че ще ни направите по-различен доклад, защото наистина се променят измеренията на Европейската служба за външна дейност и като имаме преди срещата на върха на Атлантическия алианс и на тази среща с САЩ, Европейски съюз вместо два дни остава два дни. Наистина това е значително развитие на службата. И така. А, да припомня само сроковете за внасене на изменения за този доклад 7 декември на обяд. На 27 януари ще приемем е, доклада с измененията е, в комисия ФЕД на 1 февруари ще бъде е, прият, а през март на пленарно заседание. И е, припомням, че за бюджета 2010 година и 2011, моля да ме извините, казва председателят, малко се обърках. И а, така, надявам се до края на 2010 година да приемем този бюджет. Срокът за внасяне на изменения 3 е декември, ние сме на 1 декември, т.е. други ден на обяд. Закривам заседанието, но задържам тук координаторите, нашия докладчик, благодаря на правната служба, както и преводачите до 18.30.